Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. První... Днешното заседание е открито. Първата точка от дневния ред – доклад на Винсент Пейон за Съюз за Средиземноморието. Давам думата на докладчика за 4 минути, моля. Euh, Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в е, изготвянето на този доклад, който наистина е колективна творба. Постигнахме компромиси, които не размиват стратегическата визия и нашия ангажимент за Средиземно море, а напротив – я обогатяват. Искам горещо да благодаря на Марията Генако, на господин Лайкел, на Елен Флотр и на докладчиците от подпомагащата комисия по Международна година, госпожа Досарнес и от Индустриалната комисия, госпожа Савела. За нас бе важно да покажем, че това е стратегическа цел за Европа. Не само защото югът се нуждае от нас, а защото ние също се нуждаем от юга, особено в тези времена на криза. И ако желаем устойчив економически растеж, дългосрочен план, ние се нуждаем от юга. Затова Европа трябва да се ангажира и да превърне Средиземноморския съюз в пространство за ми, на мир, сигурност и просперитет за всичките и граждани и да превърне това в приоритет. Именно тази обща воля ни обедини. Ние знаем, че има и економически, демографски геополитически проблеми, пред които ще бъдем изправени, както и пред социални и економически проблеми и трябва да сътрудничим с отвъдния бряг на Средиземно море, да обединим двете култури и цивилизации. Ние осъзнаваме и си дадах сметка през последните две години колко трудно е да се осъществи тази инициатива, ние не искахме да навлизаме в конфликтите на юг от Средиземно море, но искахме да се борим за равенство между юга и севера при вземането на решения, за възможността всички да участват в това вземане на решение, например израелци и палестинци. И според нас това е добрия метод за решаване на конфликтите. Не може да се очаква от Средиземноморския съюз да се мъчи да постигне всички цели едновременно. Той трябва да се концентрира върху конкретни дейности. В този проект и аз наистина се надявам, че следващата среща на върха ще се състои в Барселона на 7 юни и там а, ние искаме да отправим едно силно послание към държавните и правителствените ръководители, така че тази среща на върха да бъде успех. Ние оказваме пътищата, по които смятаме, че трябва да се върви. Трябва да бъдат преодолени редица от препятствия, сред които економическите и финансовите условия. Парламентът желая Европейският съюз да поеме финансов ангажимент на висотата на предизвикателствата в рамките на сегашните финансови перспективи, финансова рамка, но и в следващата 13-20 година, така че тези средства да позволят да бъдат осъществени амбициозните проекти, сложени вече на масата – ние желаем да подобрим економическата и правната среда. Необходимо е регионалната интеграция да бъде подобрена. И редом с економическите ние настояваме за нови политически условия и за това настояваме за цивилизационната интеграция, културните проекти, обучението, правата на мъжете, на жените, Европа в, в, в кризата тря... им се нуждае да има дългосрочна визия. Нека да поемем нашата отговорност. Благодаря ви. Мерси, меси Епион. Нини комисар Шфилек, просим. Комисар Шфилек, моля. Děkuji, pane předsedající. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да говоря пред вас днес по темата. Вашия принос, много ценен на Европейския парламент, е много навременен, защото той откроява основни предизвикателства, които се изправят пред Европейския съюз по отношение на Средоземноморската област. Аз споделям уводните думи и мнения на докладчика. С влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския съюз сега има много по-сплотена, споена институционална същност и може да действа по-единно на международната сцена. Същевременно много от правителствата в Средиземноморската област имат също амбициозни програми и е, европейската политика за съседство променя отношенията на Съюза с неговите съседи. В политически контекст се засилват по контактите, интензифицира се търговията, създава се процес на стабилизация и конвергенция на разпоредбите – в настоящата финансова рамка обема на търговията и помощите е доста съществен. Това са нашите постижения в нашите отношения, но в тази област мрежата на двустранни отношения между Европейския съюз и страните от е, Средиземноморието трябва да бъде допълнена с е, мрежа за сътрудничество и истинска област за економическо сътрудничество. Регионалното сътрудничество е толкова важно, колкото и националните реформи за създаване на растеж и инвестиции. Ние ще можем да заси... Е, подпомогнем нашите съседи и ще осигурим същевременно и конвергенция на нашите ценности – интеграцията в този регион, проектите за интеграция, примерно като споразумението за свободна търговия от Агадир, са също един начин да се създават работни места, 5 милиона работни места, необходими за младите хора в тази област. Решенията от Париж 2008 година дадоха нов тласък на нашите отношения – на базата на основни принципи за споделена отговорност, система с двама председатели и по-конкретни проекти, подпомогнати от технически секретариат. Както знаем, прилагането на тази програма е, се забави заради нарастващото напрежение в е, Близкия издух, но Разговорите между Израел и палестинските власти ни дават надежда, че политическите обстоятелства в региона могат да станат по-добри и да подпомагат сътрудничеството. Като си имат предвид и основните предизвикателства в света, финансовата, економическа криза, климатичните промени, е, проблемите за сигурността на енерги... енергетиката, ние трябва да се справим и с основни проблеми в тази област. Секретарията на област за сътрудничество с а, зоната на Средиземноморието ще работи в този дух. Ние имаме ангажименти и политическа воля да създадем една област на мир, стабилност и благоденствие. И за да постигнем това, партньорството ще търси развитие на Съюза за Средиземноморието с конкретни проекти за създаване на работни места и економически растеж. В тази област има много динамично младо поколение, което търси нови възможности, нови работни места, търси представителност в демократичните институции, възможности за пътуване и за учене. Тези искания не винаги могат лесно да се изпълнят, но в края на краищата младите хора трябва да се ползват от нашето взаимно сътрудничество. А ако ние можем да предоставим практически проекти, като достъп до храна, вода и други, да засилим механизмите за гражданска защита и така нататък, можем да постигнем тези цели. Съюза за Средиземноморието има за цел да даде възможност на неправителствени организации, универ... университети, гражданското общество, младите хора да бъдат двигатели на сътрудничеството. Също така, трябва да ангажираме напълно избраните представители на, на, на властите в региона. Трябва да работим с парламентарните власти и да засилим партньорството. Ролята на Парламентарната асамблея на Средиземноморието трябва да бъде засилена и да има по-голямо сътрудничество и с други институции. Ние искаме този съюз да постигне успехи, да можем да предоставяме конкретни проекти за региона. Проекти за енергетиката, за пристанищата, за свързване на пристанища с европейски такива, създаване на източници на възобновяема енергия. Всичко това са източници за създаване на работни места и инвестиции. За да се възползваме от този потенциал, трябва да ангажираме и частния сектор. А за тази цел е необходим един катализатор. Това ще е секретарията на съвета за Средиземноморието. След няколко месеца много усилена работа успяхме да приемем официалния устав на секретарията и да изберем ръководните лица и да одобрим бюджет. Ние се движим от нашето желание да създаваме сигурност, стабилност и економически растеж в региона. А също така сме убедени, че трябва да се ангажираме и в един още по-амбициозен проект. Региона да стане ре... зона на мир. С а, ангажираността на Европейския парламент и на страните членки и с а, помощта на нашите партньори, с помощта на Парламентарната асамблея на Средиземноморието, смятам, че ще постигнем тези цели. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Десарна. Благодаря ви. Конфликта между Израел и Палестина продължава да дава отлици, но Съюза на Средиземноморието е единственото решение, единствения отговор подобряване диалога от двете страни на Средиземно море. Трябва да се мултиплицират споразуменията, да има конкретни проекти, които, в които да участват колкото се може повече държави. Трябва да направим всичко възможно, за да насърчиме публичното и частно инвестиране и Европейската комисия трябва да бъде първият инвеститор, като вземе предвид различните аспекти на либерализирането при създаване на ново поколение споразумение за сътрудничество. Споразумението от Агадир трябва да бъде по-обхватно, за да обхване много повече области. Е, земеделската политика трябва да е, насърчи развитието на специфичните култури и проектите трябва да бъдат в интерес на тези страни, да въпреки трудностите или може би заради трудностите имам минута и половина. Въпреки трудностите, като... Защото спешно е, е Съюза за Средиземноморието да набере нов тласък и е, устрем. Благодаря ви, госпожа Цавела. Кире Проедре, благодаря, господин председател. В нашия доклад за пазарите по Средиземноморието установихме, че е много важно да създадем необходимите основни инфраструктури, които да могат да създадат кохерентност в економиката. Това е в наш интерес предвид економическата криза, която все повече се усилва много ясно се вижда колко е необходимо наличието на кохезия, най-вече с поглед на юг. Това трябва да имаме предвид за бъдеще. И в моя доклад се поставя основно акцента върху СЛНГ. Това може да бъде краткосрочен стимул за укрепване на економиката в европейската част на Средиземноморието и то не само предвид е, възможни печалби. Поставя се акцента върху източници на възобновяема енергия. Това е също важен економически потенциал за Средиземноморието и тези проекти трябва да се осъществят краткосрочно. срочно. Стратегията на Европейския съюз за енергетиката за Северна Европа е много добре структурирана. Господин комисар, има обаче една голяма слабост, що се отнася до чисто политическите аспекти е, на юг. Имам предвид е, нашите съседни страни. Сега е, давам думата на говорителите на политическите групи. За НП госпожа Джанако. Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Пейон, а също и на докладчиците от другите комисии за представените доклади. Докладът за Съюза за Средиземноморието е важен, защото той се концентрира пряко върху определени цели, чието резултати могат да бъдат от много голямо значение. Това е нещо, което ние винаги сме изисквали в парламента и в доклада се предлага конкретен бюджет в финансовата прогноза, за да може да се помогне на секретарията на Съюза за Средиземноморието. Този секретарият се намира в Барселона и има за цел да предотвратява конфликтите в този регион. Имам предвид е, конфликти свързани с правата на човека, търговския обмен, е, също така енергетиката, т.е. всичко, което е свързано с Средиземноморския басейн. Благоденствието на хората, които живеят там, в крайна сметка това е целта. Днес е, Отбелязвам, че липсва Испанското председателство. Аз смятам, че е, точно те имат определени интереси към Средиземноморския регион и е, този факт за това ме очудва. Аз е, наистина смятам, че те трябва да чуят какво посочва докладчика защото в крайна сметка става дума за усилия за преодоляване на определени трудности. На тази основа програмите биха могли да напреднат повече, а това не беше факт в миналото. Също така се засягат и отношенията между Израел и Палестина. Чрез Съюза за Средиземноморието там също може да се намери решение. Висшите слушатели в секретарията биха могли да направят нещо. Всичко това създава надежда за намаляване на конфликтите. Ние полагаме усилия Съюзът за Средиземноморието да се развива и в бъдеще. И, господин председател, това има много голямо значение за Европейския съюз. Това послание за демократично развитие, за равенство между половете, за създаване на гражданско общество в страните от Северна Африка. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Обиалс. Благодаря, господин председател. От този доклад става ясно и първо бих искал да поздравя колегата Венсон Пея. Този доклад е много конкретен, много подробен доклад. И е, подробностите, които се съдържат е, в текста, Е, то някъде свързани с Съюза на Средиземноморието, но струва ми се, че в момента сме изправени пред една трудност. Това, че нямаме дефиниция. Е, това трябва да бъде обект на срещата на 7 юни в като там трябва също така да се разгледат и приоритетите. Същевременно трябва, не трябва да забравяме, че Съюза на, Средизем, Сред... на Средиземноморието не трябва да бъде възпрепятстван в развитието си от конфликта между Палестина и Израел. Същевременно обаче не можем да игнорираме този конфликт и за това трябва да а, изработваме проекти, които могат наистина да бъдат осъществени. Необходимо е също така да се обезпечи финансиране за тези проекти и на четвърто място трябва да подобриме отношенията между различните страни и да се създаде една много по-добра синергия между Съюза на Средиземноморието и другите органи, които отговарят за този регион в Европейският съюз. Затова е необходимо да се постигне компромис и мисля, че доклада може да бъде е, чудесна пътна карта по пътя към този е, компромис. Господин Вайгъл. Поштовани господ подпредседник, спощовани господин. Благодаря, господин председател, господин комисар Фоле. Първо, искам да благодаря на господин Фейон за много конструктивния, открит и творчески подход в нашето сътрудничество. Резултата е доклада, който сега представяме. Надявам се, че той ще е интересен и за други, освен за тези, които го изготвят. Става дума за една област, която е динамичен център и винаги е била център на история и взаимоотношения с голяма динамика. В момента обаче тя е източник и на много проблеми, които не се иска да бъдат решени. Проекта за Съюз за Средиземноморието е много важен. За съжаление, той не напредва толкова бързо, колкото ни се иска. Надяваме се, че в Барселона ще бъде създаден секретариат и се надяваме, че ще се даде пъти на приоритетните проекти. Те трябва да бъдат двигател на този съюз. Но трябва да признаем, че все още остават някои нарешени въпроси от политически характер. Палестина, Западна Сахара и така нататък. Те са пречка пред прогресът. Ние трябва да настояваме за повече диалог, за повече доверие в район. Надяваме се, че европейския проект ще допринесе за това и че ще се радва на признание от всички заинтересовани страни, защото те са тези, които могат да решат проблема. Също така трябва да обърнем внимание на бъдещите поколения, да ги подкрепяме в рамките на този съюз, да има обмяна на студенти, обмяна между учебни заведения, културни форуми. Така ще повишим взаимното е, разбирателство и връзки. Сега давам думата на госпожа Бена Рапато. Благодаря. <clears throat> Колеги, Съюза за Средиземноморието никога не имал толкова важна роля за нашето бъдеще, като днес. Е, той позволява да подкрепим една различна визия за Средиземноморието, което не само да е зона на свободна търговия, което е, е зона на една обща цивилизация на хора, които споделят общи ценности. Това е нашето, нашата амбиция но надяваме се това да позволи да бъде решен конфликта, но в момента палестинското население страда без Европа да поема своята отговорност. Тя трябва най-после да признае палестинската държава съгласно международното право, на което се основават нашите демокрации. През следващата седмица официална делегация на парламента ще отиде в ивицата Газа, за да разбере защо изпратената от Европа помощ, стотици милиони евро, не стига до болниците и училищата в Газа, където вече ходих. Шокирана съм, когато научих, че председателя на комисията по външни работи, без да информира членовете, между които съм и аз, и нито са председателите, е решил да не отиде в Газа с делегацията на нашия парламент, получавайки инструкции от посолството в Израел, бойкотирайки посещението в Газа, председателя на нашата комисия дискредитира целият Европейски парламент, който в своята резолюция по доклада Гоца <coughs> осъди блокирането от израелската армия на населението в Газа и настоя за незабавно премахване на блокадата. Парламентът трябва да припомни това си е, е, е, настояване. Затова сега настоявам господин Албертини да си подаде оставката от Комисията по външните работи, защото не е на висотата на изискванията, свързани с, не, с този пост. Трябва, защо да наблюдаваме и изборите, след като после не признаваме тези, които са избрали да урните, а не оръжията. Накрая ще кажа, че е, е, Европейския съюз затваря границите си за гражданите на юг от Средземно море. Нашата политика в това отношение е, не е допустима. Ние трябва да гарантираме мобилността на гражданите на юга, както ние имаме мобилност там. Нека да осъществим проектите, нашите деца ще се гордеят с това. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Следващият оратор е господин Майер за Обединената левица. Благодаря, господин председател. Съюзът за Средиземноморието е изправен пред обективни пречки и аз изисквам от парламента и от всички останали институции на Европейския съюз по-голяма съпротива, повече енергия при преодоляването на тези препятствия. Беше казано, че там продължават да съществуват конфликти, например конфликта в Палестина, респективно отношението на Израел, една държава, която непрекъснато нарушава международното право. Там има селища, там има конфликта в Западна Сахара и също така военната окупация на северната част на Кипър. Това са обективни факти и естествено става дума за това да бъдат подобрени отношенията между двата бряга на Средиземно море. Но докато не стане това, ние непрекъснато сме изправени пред пречки. Затова от името на моята парламентарна група аз изисквам повече е, енергия, повече ангажимент и е, най-вече по отношение на това да бъде спазвано международното право. Има много различия в економическо и социално отношение и за това аз питам как те ще се преодолеят тези различия, как ще постигнем да се получи така, че е, да не се сключват е, само търговски споразумения, които не върват в правилната посока. Трябва да бъдат преодоляни асиметриите и да бъдат сключвани търговски споразумения, които в по-голяма степен се основават на солидарност. Защото в противен случай там е, можем да видим само абсолютна бедност и безнадежност. Аз мисля, че Европейският съюз трябва да се концентрира основно върху голям големите конфликти, например в Западна Сахара и в Палестина. Например, в конфликт Западна Сахара, там Европейския съюз не прави нищо, той мълчи и не използва прогресивната позиция на Марокко. Също така не проявява загриженост и за Израел. Благодаря. Благодаря ви, господин Мейер. Господин Сталаврекос. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика за този отличен доклад, който той ни представи. Вярно е, че Средиземноморския басейн е, е кръстопът на култури и цивилизации. Това е и много стратегическо място и същевременно един барутен погреб, който има много проблеми, свързани с околната среда, замърсяването на морето, спортни, спорни въпроси, сблъсъци. Всичко това са проблеми, които будат загриженост от двете страни на Средиземноморието. Трябва да се намери и начин да спреме незаконното е. Е, иммигран, незаконните иммигранти, да, начин да пазиме границите на страни като Гърция и Италия, които всеки ден навлизат е, тълпи незаконни иммигранти. Същевременно трябва да намерим и начин за по-добро използване на възстановяемите източници на енергия. Всичко това, господин Бонтес, имате думата. Господин председател, през 2008 година по време на френското председателство господин Саркози се обяви за този съюз за Средиземноморието, защото той трябваше да даде нов тласък на сътрудничеството в тази област и признаването на общи ценности, демокрацията, законността, правилата на добро управление и уважението на човешките свободи. Но как може да се говори за общи ценности, когато в Мавритания, например, няма свобода на религията? Исляма е там от хиляди години. Що се отнася до Конституцията, тя всъщност не съществува. Там е диктатура. Марокко нарушава човешките права. Мога да изреждам още много случаи на подобни нарушения от страните в този регион. И как точно ще развиваме нашите отношения за свободна търговия, ако няма свобода и на предвижване, и на мисълта? Какво всъщност правиме? Докарваме още ислямизъм в Европа. Ако имаме мечти за Средиземноморието, нека да се върнем към принципите на декларацията от Барселона от 95-та. Ние смятаме, тогава ние дадохме милиони, но не постигнахме нищо. Стига сме прехосвали парите на дънокоплатците. Да за празни мечти. Благодаря. Господин Яколино. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Евросредиземноморския регион е стратегическа зона за Европа не можем да се справим с сериозни проблеми, като околната среда, религията, селското стопанство, енергията, миграционните е, потоци без отговорното участие на страните на юг от Средиземно море. остава ни обаче много дълъг път, да, да преминем дълъг път. Барселона няма да даде решение. Трябва да се ангажираме много по-дълбоко и да проверим какви са постранните споразумения с трети страни, както и да, да осъществим стратегически проекти. Трябва да поощряваме подобните производства от двете страни, за да може да гарантираме е, на юг от Средиземно море едно, едно е, еднакво равномерно развитие и да допринесем е, за укрепване на управлението в средиземноморските държави, утвърждавайки принципа на сътрудничеството за успех на политиката на предприемачеството. Го, го, госпожа Бенараб с право атакува председателя на Комисията по външните работи, господин това не отговаря на имиджа на демократично избраното избрания парламент. Господин Панцери, благодаря. Мисля, че тук осъществяваме важна крачка напред с одобряването на този доклад. И предвид срещата в Барселона на 7 июни, това е много важно. Знаем, че тази среща ще бъде изключително затруднена поради отношенията между израелци и палестинци, както и трудното определене на новата административна структура на секретарията. Мисля, че доклада Пейон приема единствената правилна позиция, именно да не се навлиза в подробности в конфликтите, да се търси тяхното решение чрез едностранно и достранно сътрудничество но мисля, че трудно ще има успех Съюза за Средозаморието без решаването на тези конфликти. Надяваме се, че в Барселона ще бъде поет един твърд политически ангажимент, ще бъдат определени структурите и ще бъдат заделени в фондовете, които ще позволят да се осъществят продуктите, <clears throat> защото югът може да позволи да намерим решение на много проблеми. Господин Риналди, благодаря, господин комисар. Един независим учен, Габри... Габриели Де... Деланта, дава данни за жертвите на организираната престъпност в Средиземно море. През март 4200 жертви. И търсенето на достоен гроб на всички тела, които трябва да намерим някакво решение на проблема с емиграцията, за да не се стига до такива жертви, не както прави италианското правителство. И надяваме се, че от сега нататък се Средиземно промени. Господин Хаджи Георгио, за две минути. Искам преди всичко да благодаря на господин Пян за извършената от него работа. Докладът е призив към ръководителите на правителството от Средиземноморието към водене на открит диалог и взаимно разбирателство, към насърчаване на човешките права и свободи. И това е нещо, което можем само да подкрепим. Но същевременно с това той не съдържа конкретно предложение за решение на съществуващите политически проблеми, които разтърсват региона. Аз разбирам логиката на господин Пейон, който застава зад този доклад, и със сигурност това е свързано до голяма степен с развитието на Средиземноморския съюз, но ние имаме доста проблеми там. Например, се установява, че има огромни проблеми в ивицата Газа. Това е много голяма грешка, когато ние вуалираме проблемите и не ги назоваваме с истинските им имена. В Европейския съюз трябва да се научим да решаваме проблемите, а не да живеем с тях. Трябва да действаме по-динамично и да се концентрираме концентрираме върху основните аспекти. Абсолютно необходимо е да се спомене, че Израел трябва да намери трайно решение за палестинския въпрос. Също и, че Турция трябва да проявява съответния респект към държавите членки на Съюза Средиземноморието. И също така, че е, турската окупация в държава членка на Европейския съюз, е, това е нещо, което е, изисква прилагане на принципа за справедливост в Европа. Разбира се, Средиземноморието обхваща най-различни култури, има най-различна история история, тя е хилядолетна история и е, там има множество градове и села, които са по бреговете на Средиземноморието. Само един от тези градове обаче е необитаван. Там няма хора, къщите са празни, бавно се рушат и остава мечта на хиляди хора, които е, са избягали от там да се върнат отново там. Ние говорим за град Аморостос в Кипър. Там наистина трябва да се направят инвестиции, трябва да се положат усилия в рамките на Съюза за Средиземноморието, за да намерим решение, защото Средиземноморието трябва да бъде единно, а не разделено. Благодаря. Следващият е, оратор е господин Батън за една минута. Благодаря. Обикновено такива приказки са само празен въздух, но всъщност те изразяват, когато са приети и волята на Европейския парламент. Ние сега планираме да създадем парламентарна асамблея с 17 страни, които не са членки на Европейския съюз, секретарят и кандидатък. Това е много амбициозна цел. Разходите ще струват милиони, които ще бъдат платени от европейските дънакоплаци. Откъде ще дадат тези пари, не е ясно. Мисля, че доклада е напълно безумен. Но преди да му се надсмеем, не трябва да забравяме, че по силата на Лисабонския договор Европейския съюз вече може да подписва подобни договори и когато сключваме подобни споразумения с някои неевропейски страни, не трябва да забравяме, че в един момент те могат да се влеят и в Съюза. Господин Молцер, сега моля. Господин Мелцер, когато беше създаден съюз за Средиземноморието, той трябваше да се базира на барселонския процес, за да има по-тясна връзка с държавите от Европейския съюз. Този процес обаче, очевидно поради конфликтите между арабските страни и Израел, не получи по-нататъчно развитие. Предоставя се финансова помощ за а, израелците в ивицата Газа и тогава гражданите на Европейския съюз а, си задават справо въпроса защо там а, се а, инвестират а, средства на дънакоплатеца от Европейския съюз без а, това да дава резултати. Единствено Хамас печели от тези средства. През всичките тези години Европейския съюз не успя да играе ролята на безпристрастен посредник в е, ивицата Газа. И е, конференцията в Барселона трябваше да създаде е, необходимите условия за решаване на тези конфликти. Според мен трябва да се направи точна оценка на проектите, защото не трябва да има проекти, които са белязани само от е, идеята за престиж е, във времена на криза. Благодаря. Баудис, Господин Баудис за минута и половина. Благодаря, господин председател. А, в като продължение на Барцелонския процес, Съюза за Средиземноморие е един, една възможност за разширяване и задълбочаване на нашите отношения с страните от изток и юг. Както каза Вансон Пейон, ние не можем нито да пренебрегнем потенциала на този регион, но не трябва да си затваряме и очите пред опасностите. Нека не забравяме, че от, откакто Газа беше, Газа беше бомбардирана и е, Израел продължава да строи колони, Европейския съюз е в тупик и като че ли не можем да направим политическа крачка напред. Дори не е сигурно дали срещата на високо равнище през юни в Барселона наистина ще се състои и е, аз не, не, не бих се очудил тази конференция да се отложи и то за неизвестно колко време. Европейският съюз обаче трябва да поеме своята отговорност за намиране на политическо решение. Не можем да оставим на Съединените щати монопола да решава е, проблемите на нашия регион. Ние не можем само да, да помагаме, да спомагаме за развитието на този регион. Да, разбира Разбира се, развитието е, ще бъде условие и за нашата сигурност, и за нашия растеж. И за това Съюза за Средиземноморие е най-добрият начин да постигнем това. Благодаря ви, госпожа Копа, имате думата. Искам преди всичко... Господин председател... Чакай, почнах да... Какви схеси? Много е важно да се е, е, създадат балансирани отношения в Средиземноморския регион, който трябва да се превърне в зона на мира и сигурност, където човешките права се зачитат. Е, има големи различия между отделните държави и затова залогът е още по-голям. Освен това, е, економическата и финансовата криза затруднява нещата. Трябва страните да се сближат благодарение на търговията или, да кажем, усилията, които се полагат в областта срещу е, промените в климата, подобряването на, самот, е, на морската среда в Средиземно море. Не мо... Може би няма да можем да решим регионалните конфликти, но трябва да се опитваме, поощрявайки сътрудничеството, конструктивния дух, За тази цел обаче трябва да се предвидят необходимите финансови инструменти. Не трябва да закъсняваме. Господин Бел. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Аз е, е, закъснях малко на заседанието на Комисията по външни работи. Благодаря за разбирането. Доклада на колегите поставя правилно акцента на върху необходимостта да се постигне трайно решение на израелския конфликт. Страните членки трябва да имат силен ангажимент към развитието на Средиземноморието, от моя гледна точка, от моята делегация, искам да изкажа подкрепата на този доклад, който ще има успех само ако се изпълнят три условия – първо, трябва да има възможност да съществуват заедно и израелска и палестинска държава. Страните членки на Европейския съюз и страните на Средиземноморието трябва да изградят взаимно доверие между участниците в конфликта, така че да се изкорени антисемитизма и антиционизма. и заедно с секретарията трябва да се борим срещу тези тенденции. Господин Милан е на минута. Благодаря, господин председател. Първо искам да дам едно пояснение. Тук няма представител на председателството. Един такъв представител днес би трябвало да участва в дискусията. За съжалявам много за това че е, отсъства представител. Дами и господа, за Европейския съюз е важно в наше съседство да създадем пространство на сигурност и мир, защото това е основа за изграждане на Съюза за Средиземноморието. Аз искам да поздравя господин Пеян и му благодаря за откритата и конструктивна позиция. Контактите а също и разликите между Европейския съюз и южния бряг на Средиземноморието са многобройни и тук се изисква диалог, изисква се тясно сътрудничество в рамките на Съюза за Средиземноморието, създаване на съвместни проекти, така както се планират двустранни е, отношения, и мисля, че те могат да бъдат основа за отстраняване на различията. Естествено, трябва да има реформи и в съответните страни. Искам да добавя три основни точки. Първо, значението на всичко това и значението на доброто функциониране на секретарията на Съюза за Средиземноморието. Съюза за Средиземноморието може да допринесе за решаване на конфликтите, но не трябва да бъде инструмент е, за това и не бива да бъде блокиран в неговата дейност от тези конфликти. И трето, е, в Съюза за Средиземноморието ние трябва да обръщаме основно внимание на това, контактите в Средиземноморието да се спазват. Благодаря. Нека да се извина от името на съвета представителя не може да, да бъде тук. Днес просто има един дебат в съвета, който по принцип е бил предвиден за е, понеделник. Господин Посълт. Председател, аз е, наистина искам да ви помоля да включите в е, трилога съветът в четвъртък сутринта винаги да присъства тук чрез свой представител. Аз смятам, че съветът е, трябва да присъства със свой представител в по-голямата част от пленарната седмица. Благодаря, ще направя това. Исках само да поясня какво е, посочи съвета като позиция. Благодаря. Is Madame Andres Barrea for one minute. Gracias, presidente, señor comisario. Desde la comisión... Госпожа Андреас Барея, една минута. Комисията по международна търговия иска да благодари на сътрудничеството при изготвянето на доклада. Ние имаме нужда от този съюз, за да засилим развитието и на институциите на този регион, за да се борим и срещу кризата, за да се развиват научни изследвания, да се работи срещу климатичните промени. За тази цел трябва да се създадат и търговски и економически отношения в областта. Средосрочно и дългосрочно трябва да постигнем и област на свободна търговия, да развием пазарите. На срещата на върха в Барселона Испанското председателство ще предложи нови възможности за сътрудничество и ще търсим да ангажименти за изпълняване на съответните условия. Благодаря, господин Маоро, сега. Благодаря. Днес а, общността на средиземноморските региони става през епохалното явление на емиграцията – и ето тук Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност, защото миграционните потоци пораждат всякакъв вид проблеми човешки, економически, културни и от двете страни на Средиземно море. И съседството на, съседството на средиземноморските държави трябва да се изразява в економическо и социално сътрудничество – за това нашето присъствие на всички равнища трябва на първо място да, да, да, да позволи е, Съюза за Средноморочието да не изпадне в противоречията от процес от Барселона. Колко пъти сме мислили, че правим крачки напред, а всъщност сме вървели назад. Затова преди всичко трябва да започнем един социален, културен, човешки диалог на реципрочна основа и основан на, също на ценностите на нашето общество. Трябва да се започне е, и да се поощрява сътрудничеството, най-вече в економическата област, да има един балансиран обмен в економическо и социално отношение да продължим да търсим диалог в областта на политиката за сигурност с всички заинтересовани страни. Благодаря. Имайте предвид, че в 12 минута трябва да гласуваме. Господин Килоров. Илвер... Господин Перил. Срещата на държавните и правителствените ръководители на 7 июни в Барсел... Барселона без съмнение е изключително важна възможност за, да се даде конкретно съдържание на Съюза за Средиземноморието и да се положат основите за едно засилено сътрудничество в името на мира и сигурността. Мисля, че този, е, е, е, тази възможност трябва да се използва за изграждането една стратегия за развитие и определенето на проекти, които да поощряват економическия растеж. Надявам се, че ще се говори за инициативи като слънчевата енергия, и всички станали важни инструменти за създаването на един независим енергиен пазар. Също така за научно-изследователската и технологичната дейност, която да бъде впрегната за увеличаване на конкурентоспособността на страните на юг от Средиземно море, които са твърде слаби в економическо отношение, за да се явят на световния пазар. Благодаря. Господин Преда. Благодаря ви, госпожо. Господин председател, господин Куцмисар. И аз бих искал да благодаря на докладчика. Две Две години след започването на този проект трябва да направим разносметка и да помислим какви са бъдещите перспективи. Смятам, че доклада на господин Васан Пеньон е много уместен и своевремен и бих искал да го, да го поздравя. Предвид срещата на високо равнище в Барселона през юни, ние трябва да препотвърдиме нашето добро желание и нашата воля да задълбочим отношенията с този регион, който е стратегически за бъдещето на Европа. Аз аз съм разтревожен от скептицизма на господин Бодис относно провеждането на тази среща на високо равнище. Надявам се, че тя ще се състои и ще бъде не само една възможност да се направи анализ, но ще бъде и успешна от стратегическа гледна точка. Ние трябва да превъзмогнем всички препятствия и да започнем прилагането на шесте стратегически проекта, които са в сърцевината на а, целия съюз. Ние имаме нужда, разбира се, от добро финансиране, от подходящо финансиране за функционирането на секретарията, но трябва също така в цял да се включат и националните парламенти, и гражданското общество, за да вдъхнат живот на този съюз. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата спонтанни изказвания. Моля ви само по една минута, защото има доста желаящи а имаме не повече от 5 минути. Госпожа Ангелили. Благодаря, господин председател. Трябва да бъде политически приоритет на парламента да допринесе за успеха на процеса от Барселона. Има много цели, които трябва да бъдат изпълнени борба с миграцията, борба с нарушението на правата на човека. Има също економически и важни аспекти. Средиземноморието предлага огромен потенциал предвид възобновяемите енергии и там естествено трябва да се окаже силна подкрепа на соларния проект на в Средиземноморието, също така да бъдат подкрепени университетите в изпълнението на проекти, базиращи се на сътрудничество. Мирният процес, който естествено е приоритет, трябва да бъде съпътстван от съответно економическо развитие, така че да бъде гарантирана социалната кохезия. Това а, във всички случаи ще доведе до преодоляване на конфликтите. Госпожа Ангелини, pane předsedající pane komisaři kolegyně a kolegové unie pro středomoří je nepochybně také. благодаря уважаеми господин председател уважаеми господин комисар уважаеми дами и господа съюзът за средиземноморието е много амбициозен проект и успеха на този проект зависи от това доколко ние ще преодолеем там културните и економическите развития. Не трябва тези различия да се превръщат в заплаха. Важно е също ние да поставим акцента върху равнопоставеността на половете в обществото там. Средиземноморският съюз трябва да прояви голям интерес към посочените проблеми, не само защото имаме е, среща на министрите в Маракеш. Ние трябва да подкрепяме интеграцията на жените в обществения живот и да се борим срещу насилието, срещу жени. Това може да означава много за региона и регионът може да спечели много от подобни дейности. Този регион обединява различни традиции а, също така и различни пречки, които а, са изправени пред неговото развитие. Госпожа а, Ками има думата. Леги, ритенго ке... Благодаря. Колеги, според мен Европейският съюз трябва да окаже пълна подкрепа на Съюза за Средиземноморието и политическа, и финансова. На 7 юни в Барселона 43 правителствени и държавни ръководители от Съюза за Средиземноморието ще се срещнат и ние трябва да търсим начини този проект да постигне успех в Комисията по индустрия ние сложихме акцент на няколко важни елемента. Примерно зоната за свободна търговия, необходимостта да се развиват научните изследвания и обучението, информационните технологии, подкрепа за малките и средни предприятия. Също така трябва да се насърчава и предприемачеството за тази цел е необходимо и съответното финансиране и от европейските институции, и от международните сътрудни... институции. Затова трябва да търсим много партньори. Сега господин Танък. Президент Саркози направи предложение за Съюз за Средиземноморието. Това беше връх в неговата кариера, след това вече той започна да губи блясък. И е, въобще не е ясно как се развива южното измерение на европейската политика за сътрудничество. Европейските денокоплаци никак не са доволни от това развитие. Има е, е, едно голямо объркване какви са тези процеси и как си взаимодействат в края на краищата не трябва да изоставаме развитието на източните е, страни и, сътрудничеството ни с тях. Има много проблеми, свързани с участието на Беларус в това отношение. Миналата година ние подкрепихме решението за отказване от посещения в, Близкия изток. Това беше пред, предмет на много дискусии и подобни предложения ние ще възразяваме срещу тях и в бъдеще. Благодаря. Сега господин Обермайер. Уважаеми господин председател, Средиземноморието е люлка на европейската култура и за това трябва да приветстваме съвместните действия там. Обаче, от друга страна, Средиземноморието е мост за неограничена миграция и ние трябва да поставим тази нелегална миграция сред шесте стратегически точки за развитие на този регион и да я допълним. Ние трябва да дадем принос за контрол на ограничения поток от мигранти. И трябва да а, прекъснем този поток там, където той възниква. И а, за това Европейският съюз трябва да насочи усилията си към преодоляване на бедността в а, страните по происход на мигрантите стана ясно, че а, златната Европа в кавички а, не може да предлага на всеки работа и а, подслон. Благодаря. Благодаря, господин Балдасари. Има думата. Благодаря, господин комисар. А, мисля, че въпреки срещата в Барселона и усилията до тук, липсва една ясна стратегическа визия за Средиземноморския регион, за неговото развитие. А мисля, че все пак там има огромни възможности. Една треса от морското движение в е, е, света минава през Средиземно море, от Индия, е, Китай Европ... до европейските държави. Хиляди кораби минават през водите на Средиземно море море. И много важно за индустриализираните държави е също така да се намери начин за регулиране на миграционните потоци. Трябва да намерим някаква оперативна възможност за финансиране на всички проекти, които се предвиждат в селското стопанство, транснационалните коридори, възобновяемите енергийни източници, е, както казваше Пол Моран, Средиземноморието е цивилизацията на антипустинята. Нека да направим всичко възможно да е, осъществим това. Сега госпожа Доц. Uh, Благодаря. Аз няма да коментирам най-щекотливите въпроси, а именно как за Бога ще платят е, европейските дъноплаци за целия този нов административен апарат и секретариат, който се предлага. Искам само да е, дам своето мнение. Естествено, в е, Средиземноморието е много добре да има стабилност. Това е добре за Европейския съюз. Но трябва да има проявяна и отговорност от тези страни, които искат да се възползват от институциите, от подобрените економически възможности. И ако мога да обърна внимание, Марокко върна стотици тонове картофи, изнесени от е, Ирландия. Е, въпреки, че от години наред те се подлагат на редовен контрол и изведнъж мароканските власти ги връщат. Е, разбирам, че комисар Дегухт в момента разследва въпроса, но искам да подчертая, че тези, които искат да се възползват от програмата, трябва да имат своите отговорности. Благодаря, госпожа Дот. Сега давам думата на комисар благодаря ви много, госпожо председател, господин председател. Това беше един много интересно. О, извинявайте, извинявайте. Аз все още не съм госпожа. Да, много бързо се сменихте. Беше един, една много приятна и вдъхновяваща дискусия. Аз съм съгласен с онези, които казват, че наистина загубихме доста време за, преди да създадем секретарят, но ще се върна към това. Сега един важен въпрос. Как, как ще се развива процеса в Близкия изток и доколко Съюза за Средиземноморието може да бъде един взет като заложник на този процес? Как? да, как да имаме между междуправителствен подход към различните общности и така нататък. Но нека да, да се върна към това, което исках да кажа сега. Първо искам да благодаря на Испанското председателство, защото в крайна сметка успяхме да създадеме секретарията благодарение на усилията на е, Испанското председателство и ще се състои срещата на високо равнище в Барселон. Важно е този секретарят да започне да функционира, но същевременно да има и достатъчно средства за неговото функциониране, е, да има експертиза, за да се види дали проектите наистина могат да бъдат е, реализирани. Ще има към 40 души в този секретарият, за да може все повече и повече проекти да бъдат изпълнявани за благото на страните от Средиземноморския басейн. В, този, в тази връзка искам да кажа, господин председател, че има много отрасло заседания по отрасли, по области, които се състоят е, следващия месец е, министрите на земеделието ще се срещнат в Кайро. Тази другата седмица ще има заседание в Марсилия. Е, Тук знаете, че Сените от Средиземноморието са основни партньори в нашата политика за добросъседство. И те поемат ангажименти по, в много области, включително и при човешките права, включително мобилността. Аз съм съгласен с онези, които призовават да има по-добра синергия между различните подходи и различните аспекти на а, а, а, споразумението. след ще имаме в скоро време дискусия по пакета за добросъседство и ще видим докъде сме стигнали и какви да бъдат крачките напред. Благодаря ви, господин комисар. А сега давам думата на докладчика, господин Пейо. Благодаря, господин председател. Господин комисар, три бележки. Ние а, не сме се отнесли с неуважение към никого, още повече е, към е, жертвите. Това не е нормално за политици. Второ, не сме игнорирали съществуващите конфликти нито в Кипър, нито в Сахара, нито на територията на Палестина. Но нека да подходим сериозно. Когато обмисляхме общата външна политика и политика за сигурност, никога не сме си представили, че тези въпроси ще бъдат решени в рамките на Съюза Средиземноморието. искам тук да изразя съжаление, че събата не присъства. Това не е добър знак. прав беше Доминик Бут Тис. Като гледам каква е политическата воля, едва ли срещата на върха на седми ще бъде успех. Тези, които изградиха Европа, имаха дългосрочна визия и след братоубийствените войни си даваха сметка за значението на конкретната политика. Точно този аспект искахме да заложим в Съюза за Средиземноморието, защото в такава сериозна криза трябва да сме способни да изработим една дългосрочна а, стратегия защото ако спрем обмена с външния свят, значи започваме да умираме. Именно за това желая държавните и правителствените ръководители, които не винаги са били на, висота, да отчетат тези аспекти. Благодаря, господин Пейон. Е, Ще гласуваме е, този доклад малко по-късно. Сега преминаваме към доклада на господин Кирилов стратегия на Европейския съюз за Южен Кавказ. Господин Кирилов. Господин председател, драги господин комисар, колеги, искам първо да благодаря